Sí, a ver. Pido que vayan tomando asiento porque vamos a empezar la reunión de, del día de hoy. Дами и господа, ако обичате, заемете местата си, за да започнем. Добър ден на всички! Бих желала да приветствам нашите гости, които ще говорят на краткото изслушване, което разглеждаме във връзка с, незаконния, недокладвания, нерегулиран риболов. Госпожа Левин ще говори за борбата срещу незаконния риболов на световно равнище. Вие си спомняте, че през октомври разгледахме това. Госпожа Левин представи първия си работен документ през април. И сега днес ще проведем обмяна на становища с, с видни представители на Европейския съюз. Бих желала да приветствам гостите. Много се радвам, че познавам и двете делегации, защото аз лично Разглежда присъствах на заседанията на Западно-Тихоокеанския бряг. Много се радвам, че мога да ви приветствам най-сърдечно, защото вашите две е, делегации винаги са проявявали много големи усилия. И сега искам да дам думата на докладчика, след това ще дам думата на делегациите, всяка от която да се изкаже по за 15 минути, след това ще обменим становища с членовете на комисията. Госпожа Левин, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. За мен наистина е удоволствие да обсъдим този доклад още веднъж. Бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка, с всички от тях обсъдихме някои от измененията. Този път е, е много добре, че можем да разгледаме проблемите с двама видни представители на световния рибен пазар, доктор Лебекаленц, директор на службата за международни отношения на НОА в Съединените щати, господин Масанори Мияхара, който е старши съветник на е, Агенцията по риболова в Япония. Искам да кажа също така, че поканихме и представител на Китай, а която е другата риболовна сила. За съжаление не можахме да получим положителен отговор от Китай. Ние предложихме видеовръзка или някой просто да присъства и да слуша. За съжаление, представителството на Китай тук в Брюксел не изпрати никого. Съжалявам много, защото единственият начин да се борим с незаконния недеклариран и нерегулиран риболов е ако се борим заедно и ако обсъждаме заедно нещата, за да видим какво може да направим в едно съвместно усилие да се преборим с, с този бич. Господин Мияхара и госпожа Ленд са прочели доклада ми. Аз наистина бих желала да чуя техните, пред... тяхната реакция на предложенията ми. Например, предложението за задължител но задължително редовно оценяване на а, мерките, а, въвеждане на санкции за държави, които не изпълняват а, задълженията си. Според мен това е много важно, ако искаме да се преборим с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Също така а, съществува и предложението на а, предложението за разследване на криминална дейност, транснационални престъпления и конвенциите за борба срещу транснационалните престъпления. Тази пролет беше публикуван документ в това отношение, който за нас е много интересен и формирането на коалиция на желащите е нещо, което може да се направи. Вие знаете, че на международната а, сцена нещата се развиват много бавно а, и така. Какво могат да направят големите държави. За мен също е много любопитно какво мислят представителите на САЩ и на Япония за а, а, разпоредбите, свързани с незаконния недеклариран и нерегулиран риболов. Ако ми позволите, госпожо председател, може би да дадем възможност на ораторите да се изкажат първи, и след това аз да направя едно обобщение след обсъждането с експертите. Председателката, благодаря госпожо Левин. И така, искам да дам думата сега на първия оратор, Ребека Ленд, доктор Ребека Ленд. Тя вече беше представена, няма да повтарям нейните квалификации. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да се присъединя към вас, към този важен диалог. Штатите смятат, че доброто научни изследвания, добрите научни изследвания са много важно. В кратката си презентация ще покажа какво правим ние в щатите, извън е, щатите, е, за да решим този проблем с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. А, е, стотици кораби а, е, ловят риба незаконно. Това нас това се отразява на нашата способност да управляваме ресурсите. Но нещо, което често забравяме, е, че по този начин се наказват честните риболовци, които се опитват да си а, изкарат прехраната. Затова ние се опитваме да им дадем най-добрата възможност. А, да се борят. Нашата работа се основава на национален план за действие за незаконен риболов. Има. Ние сме държава, която внася и изнася риба. Общата цел на управлението на риболова в а, щатите е устойчива система, основаваща се на екосистемата. Трябва да се знае, че има разлика между легалност и устойчивост. Може да има рибни стопанства, които са легални, и, а, но не са устойчиви и обратно. Но много често има връзка между това, което се прави незаконно и неустойчиво. Ние имаме голямо предизвикателство, когато се занимаваме с незаконното. А, незаконни риболов. Имаме, разбира се, много голяма територия, много пристанища. Това са организациите а, НОА, Националната асоциация за океански риболов. Имаме правоприлагащи организации нашите законодатели, които се борят срещу нарушителите. Работим също така в тясно сътрудничество с държавни агенции, които Например, Министерството на правосъдието има редица закони, по които, на които се основават нашите мерки. Магнесън Стивенс е закона, който въвежда стандартите. Тук имаме а, е, нови а, е, мерки за борба срещу незаконния риболов. Също така Имаме стотици слушатели, които провеждат разследвания на място. А, имаме 200 самолета, които упражняват надзор. Редица хора се занимават с, с прилагането на закона на място и в а, открито море. Сега няколко думи за закона Лейси. Това е един различен подход. Основната предпоставка че ако нещо е незаконно в чужбина, то е незаконно и в щатите. Имаше един голям а, проблем, например, с лова на а, дребни по размер омари. Ние а, а, наказахме нарушителите, даже отидоха в затвора. Това е един много мощен закон. Един друг случай имаше едно разследване с сътрудничество с нашите партньори в Южна Африка. 7 милиона и половина долара глоби бяха събрани. Голяма част от тези пари отидоха в Южна Африка, за да може Южна Африка да се бори с нарушителите. Ние разглеждаме не само това, което се случва в чужбина, разглеждаме и това, което се става в е, нашата страна. 85% от храните са вносни. Основните продукти са а, рибата тон и а, Каридите. Тук преди 4 години беше обърнато много голямо внимание на незаконния риболов в чужбина. Всеки две години изпращаме доклад в Конгреса. Имате екземпляри от тези доклади при вратата. Закон изисква да се определят, да се установяват държави, които се занимават с прилов или с лов на акули, за да може да се предприемат дейности. И също така се вземат решения за сертифицирането, което бива положително и отрицателно с непосредствено действие както и търговски дейности. В първия доклад бяха установени 6 държави, проведоха се консултации Взеха се мерки, включително отмяна на разрешителни, приемане на нови закони, така че можахме да дадем положително сертифициране на 6 държави. Определихме 6 държави. Ние провеждаме консултации Съединените щати, подобно на Европейската комисия и Япония, регионални риболовни организации, въвеждаме разпоредби, които ни дават възможност да предприемаме действия срещу кораби, включени в списъка на незаконния риболов. Единственият пропуск риск е, че има редица държави, които не са регионални организации, които не са членове на международни организации. Трябва да ви кажа, че Съединените щати имат двустранни споразумения с 46 държави за съвместен патрул в открито море. Работим и с, китайските власти, за да може да разгледаме проблемите на мрежите на Дрейв. Също така работим и с малките островни държави в Западно-Тихоокеански регион. И сега съвсем накратко за системите за управление е, и за наблюдение на корабите. Може да наблюдаваме до 100 000 риболовни кораба. Много често това е част от е, изискванията, ние налагаме глоби и санкции. Многостранните мерки са много важни. Съединените щати са член на международни организации. Ние изискваме разрешителни за внос за всичките ни компании. Миналия месец се свързахме с вносителите, за да може да разгледаме внос, например, от Либия, който много често е не също така. А, работим по програмата за безопасността на делфините. А, сега е момента да се приложат високите технологии Имаме международна система за търговията. Първия сектор в Штатите прилага тази система. Ние ще можем да проследяваме нашия внос. И ние работим по този въпрос в международен план а, работим а, в сътрудничество с Япония. Един много важен елемент е международното сътрудничество и помощ. Не може да се използва само тоягата, трябва да се използва и морково, образно казано, и това е много важно за работата ни с, с а, да, развиващите се държави. Следователно, искам да кажа, че в момента нашето внимание е насочено към Карибския регион. Западна Африка. Днес аз ще пътувам за Западна Африка. О, организираме обучения на наблюдатели И така, госпожо председател и уважаеми колеги, благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Аз мисля, че програмите и действията, които се прилагат в щатите бяха ефективни, промениха се законите, отнеха се разрешителни, трябва да продължи многостранната си работа, особено по обмяната на информация би било чудесно, ако можем да имаме по-официален процес за споделяне на тази, на обзомяна на тази информация и ние бихме могли да проведем преговори на тази организация, да изградим капацитет и да работим на регионално и международно равнище. Благодаря ви. Доктор Лент. Сега искам да дам думата на господин Мияхара за неговото изказване, след което ще започнем разискванията.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 Yeah, but uh, that's, that's, okay, okay, that's fine, that's fine. It's okay. So thank you very much. Благодаря ви, госпожо председател. English is my second language. Не съм така красноречив, както предния оратор. Е, английски е вторият ми език, но все пак ще пробвам. Най-напред искам да е, изразя е, благодарността си и към вас и към е, хората от Европейския съюз за тяхната помощ и симпатия към японския народ след трагедията с цунамито. Ние сме в много трудно положение, но много високо ценим вашата помощ. Много се радвам, че имам възможност сега да разисквам такава важна тема с вас. И Япония и Европейският съюз са големи съюзници от много години в връзка с опазването на морската фауна. И ние работим съвместно в най-различни управленски международни органи, като фауна, например, Имаме много общи интереси, е, имаме силна воля да осигурим устойчивост на ресурсите. Европейският съюз и Япония е, имат е, все дълга история на управление на рибните ресурси. освен това, и ние имаме понякога така трудности с съседите, както вие имате трудности с средиземноморските страни, понякога при нас са много проблеми създават Северна Корея, Китай, Тайван. Затова работим съвместно на много форуми, на много арени. And, uh, I, I Затова и много високо ценя тази възможност да се изкажа пред вас. Най-напред искам да подчертая е, значението на е, пазарните държави. Мисля, че сега Европейският съюз е, е най- е, значимия пазар а, е, в търговията с риба. През 2008 година Европейският съюз е внесъл 10 милиона метрични тона риба. Това е невероятно. Япония е внесла 3 милиона, а Китай е почти същия е, обем, а Съединените щати малко по-малко от 3 милиона. Затова е, разбираме колко голям е вашият пазар и съответно пазарен дял. Е, голяма част от този пазар е, е свързана е, с търговията е, с рибатон. Като погледнете обемите на пазара в Европейския съюз и нашите обеми, виждате колко е важно да прилагаме правилата за борба с незаконния и нерегламентиран улов които бяха въведени неодавна. Ние приветстваме тази инициатива, която вие поехте и се опитваме да я следваме. В Япония има много сериозни закони за опазване на рибата тон. Преди близо 15 години нашият парламент прие закон за опазване на рибата тон. Според него Министерството на риболова и а, земеделието а, може да а, нареди на всички засегнати, включително и купувачите, да дадат всяка необходима информация във връзка с опазването на рибните ресурси от Рибатон, като поддържаме голяма база данни с тази информация. Ето ще ви кажа за кои видове риба става дума. Имаме а, голяма, а, изключителна економическа зона. А, виждате, е отбелязана в долния десен ъгъл. Имаме и а, спорни зони в Японско море. И имаме а, тежки а, проблеми а, с незаконен риболов от корейски кораби на дънни видове. Ето тук. А за е, синия тунец имаме е, проблеми с Тайван. Миналата седмица е, арестувахме няколко тайвански кораби с парагади. също така Тайван използва такива кораби за улов на акула – различни видове акули. Те имат доста голям брой малки такива съдове, като улавят акулите, режат им перките и хвърлят труповете обратно в морето. А тук китайски, тайвански и корейски съдове в този район ловят незаконно сьомга, както и сайра. Много е тежък проблема за компетентните японски агенции. Те много трудно могат да приложат законите на Япония към тези незаконни улови. От риболова в открито море не е а, толкова важен за Япония, но проблем не създава риболова в близост до бреговете и а, тук всъщност са трудностите с прилагането на а, законите. А, за това а, ние се стремим да усъвършенстваме това прилагане. Next, uh, I'd like to talk about tuna resources. Ето, тук показвам а, съдовете. Това са така две направления на нашата борба с незаконния улов. Виждате, че японския пазар е много голям. Естествено, голям е пазарът, особено за рибатон. Ние е, консумираме много е, големоглав тон, много жълтопер тон. Имаме много голям пазар за сашима, особено е, синя риба тон, ние консумираме 80% от улова в света. И виждате, че има и доста други средиземноморски страни, които участват в улова на синя рибатон. Сега мога да ви дам два примера, един успешен и друг неуспешен във връзка с нашата борба. първо, уловът с парагади. Виждате през 1999 година колко голям брой съдове сме установили. А, няколко години само след влизането в сила на законите ни за опазване на риба тон, събрахме много информация за продуктите, които са на нашия пазар и успяхме да идентифицираме 287 съда с парагади, почти всички експлуатирани от тайвански дружества. те са инвестирали много пари в построяването на съдове с парагади и всъщност плават под различни флагове, под различни знамена, като улова се изнася предимно в Япония. Виждате за щастие, че по отношение на туна за сашими, Япония е много голям пазар и ние използвахме пазарните си механизми, за да ограничим тяхната незаконна дейност. Така че, е, както виждате, успяхме а, драстично да намалим броя на незаконно а, ловящите риба а, съдове. Сега почти всички кораби с парагади, е, с които се е, лови рибатон, е, са изчезнали. През 2002 и 2003 година броят спадна на 125 съответно. Имаме е, много сериозна система за документация на целия улов. Почти всеки месец извършваме посещения в Тайван. Освен това, с тях съгласуваме данните за незаконния улов и успяхме в преговорите да ги убедим да ограничат незаконния улов от свои съдове. Много е важна идентификацията и регистрацията в борбата с незаконния улов. Това е най-важното всъщност. Е, прочетох е, доклада на вашата комисия и мисля, че почти всички ефективни механизми е, за борба с незаконни улов вече са създадени. Но същевременно искам да подчертая, че другото важно нещо е да се използват тези механизми, начинът на използването им трябва да разработите ефективна стратегия с оглед резултатите от вашите разследвания и да разпределите задачите, да знаете кой какво прави. Ако вие сте пазарна държава, от купувачите можете да събирате данни. Сега неуспешният пример, примера с един неуспех. Атлантическата синя риба Тон е предмет на този пример – Направихме система за проследяване от мястото на улов до пазара. Имаме така сродни структури, които ни помагат да установим тази проследяемост. Сега а, корабите с мрежи гъргър. -гър. Това е следващия пример. Е, е, тези е, кораби не се използват чак толкова за незаконен улов, но този риболовен капацитет е неконтролиран. И за това исках да ви обърна внимание на явлението. След като фиксирахме корабите а, е, с е, парагади и ги намалихме, а, е, видяхме, че се увеличават корабите с мрежи гъргър. Обръщам ви внимание на факта, че един кораб с мрежа гъргър може годишно да улови до 10 000 метрични тона риба. Докато а, кораб с парагада, дори да е голям, а, улавя не повече от 100 тона. Така че разликата в обемите е значителна. Сега виждаме, че от Китай, в частност от Хонг-Конг и Шанхай, се изпращат пари за финансиране на тайванско дружество и това дружество се използва за строителство на големите кораби с мрежи Гъргър. 59 такива кораба са построени след 2000-та година. Виждате, че има и а, други а, държави извън а, Китай, а, които и други райони в света извън Китай, а, където а, се строят а, подобни а, кораби. А, тук а, сме направили една схема, а, където в зелените кутийки е показан обема на дейността на дружеството FCF, тайванското дружество, за което говорих. Те получават пари от Китай и строят съдове. 38 големи кораби с а, мрежи Гъргър са построени само от това дружество. Те продължават да работят и е, все още строят такива кораби. За съжаление, Япония не е единственият пазар е, за продуктите е, на този улов. Също Европейският съюз и Съединените щати са пазар за този улов. Китай се превръща в пазар на консервирана такава риба. Както виждате, те всъщност са пуснали пипалата си по цял свят. Обръщам ви внимание на следващото. Ето тези две кутийки са големи консервни фабрики в Тайван. Там също има големи китайски инвестиции. Това са големи търговски връзки с Китай. Ако не посегнем на тези връзки и не ги разрушим, не можем да се преборим ефективно с незаконния улов. Така че моето заключение – е, че е, пазарните държави, държавите, където има големи пазари и, е, и се изнася незаконния улов, трябва е, да си сътрудничат много интензивно. В противен случай ние не можем да се преборим с незаконния улов. Вашия пример в това отношение е много добър. Механизмите са създадени и сега трябва да видим как да ги използваме. Надявам се, че ще можем да си сътрудничим за преодоляване на незаконния и нерегламентирано в бъдеще. Като тук може би е добре да се обърнем и към някои други международно правни механизми извън тези, които сега използваме. На последно място искам да ви кажа, че пазарът на риба така страда от незаконния улов. Тези големи консервни фактори и FCF, корабостроителницата в Тайван, от отказаха да работят с японски продукти след инцидента в ядрената централа в Окушима. И както виждате, се, те се опитват да нанасят отведен удар. Защото ако ние посягаме на техните незаконни продукти, те се ползват от нашето нещастие след земетресението и се опитват да отвръщат на удара. Казаха ни, че Европейският съюз може да отхвърли техния внос и да го забрани, поради което и те могат да забранят вноса от Япония. За това трябва много да внимавате. Те се стремят така или иначе да задържат незаконната си дейност и да я разширят, ползвайки се от всякакви основания. Последната новост е изследването на японската риба за радиоактивно съдържание. Надявам се, че японските рибни продукти ще ги установите за безопасни. Ние не пускаме на пазара риба, чиято безопасност може да бъде поставена под съмнение. Не трябва да бъдете така с чувство на страх от японската риба в момента. Благодаря много, господин Мияхара. Сега ще дам думата на комисията, преди да започнем разискванията. Кой представлява комисията, господин Важин? Благодаря, госпожо председател. Комисията изслуша с много голямо внимание изказването на Съединените щати и на Япония и а, а, наистина това беше много интересно. А, Европейския съюз е малко е, самотен в тази борба е, срещу незаконния улов. Аз се радвам, че имаме е, съюзници в това отношение е, и е, и че имаме партньори, които биха искали да се борят ефикасно с, с, а, а, срещу незаконния а, улов. А, трима души, три, три фактора е много важно, но това не е достатъчно. Необходимо е също така а, да предотвратим незаконния улов да се появява на международния пазар, ние трябва да знаем дали този улов е произведен законно за да може държавите, които, се отго... които отговарят за контрола на риболова, да могат да се преборят с незаконния улов за да може да се участва в този процес, за да може незаконната продукция да не стига до пазарите. Това означава, че работата, която предстои е огромна и трябва да обединим енергията си, за да се опитаме да постигнем напредък. Ние смятаме, че голямото предизвикателство пред нас се отнася първо с една система на сертифициране на улова. Това е първото средство, което ще ни помогне да направим така, че всяка държава да упражнява своята отговорност е, във връзка с контрола на риболовната дейност и търговията с риба. Следователно, необходимо е да настоим на това, защото е, съществуват опити да се дестабилизира ролята на риболовните държави и да се даде предпочитание на държави с ко, комерциални цели. Има огромни идеи. Европейския съюз работи с регионалните организации не винаги успешно, което не е изненадващо. Много е трудно за една организация да води преговори за правото, правата за риболов и също така да контролира средствата за контрол. Решението е да се изведе дебата на по-високо равнище, за да може да се предприеме един световен подход. Сертифицирането на улова в общностен план вече донесе резултати. Сега вече е очевидно, че тази система даде възможност да се открият огромни измами по отношение на правилата, прияти от регионалните риболовни организации, макар че трябва да обмислим кой може да помогне прилагането система. А, и а, един от факторите е ФАО. Сертифицирането на улово обаче е само един елемент. Трябва да се види какви са, кои са операторите. Защото операторите не признават граници, те не признават е, лимитите. Единственият начин да се преодолее тази трудност е да се насърчи и развие международното сътрудничество. Вече сме ангажирани в преговори с партньори. А, това е много дълга работа и едно предварително условие за нея е взаимното доверие. Не може да стигнем до споразумение без да бъдем партньори. Много държави се интересуват от сътрудничество в тази сфера с Европейския съюз. На този етап, за съжаление, много малко от тях наистина са а, съюзници. Ще бъде необходимо да убедим определени държави да отидат по-далече и да се ангажират по-добре. В тази сфера сътрудничеството между основните сектори е един положителен, решителен елемент, но той не може да бъде единствен. Единствено в международното сътрудничество може да се постигнат тези цели. Не е необходимо да се е измисля нещо съвсем ново. Достатъчно е да се потърси малко а, вдъхновение там, където вече тези проблеми са се поставили и са били решени чрез приемането на инструменти за насърчаване на международното сътрудничество на базата на много точни правила което да бъде направено на международно равнище, за да може всички държави членки да се присъединят и ако се установи сътрудничество на принципите на партньорство, тогава а, риболова ще може да а, се приложи коректно. А, и на мен ми се струва, че това би могло да се изпълни и това си заслужава усилията. Също така сертифицирането на улова, сътрудничеството, всичко това е добре, но не е достатъчно. Трябва да си зададем въпроса какво означава точно да се лови риба. Трябва да се разгледат нещата от различна гледна точка, от размера на а, окото на а, мрежите. А, не би трябвало да се приеме незаконния подход. И отговора се намира в наказателните мерки. Това зависи и от логиката. Трябва да бъдем прагматични. наказанията за незаконния риболов, както и въвеждането на по-съвършени методи на разследване, механизми на международно сътрудничество, ще даде възможност да се постигне синергия а, с борбата срещу друг незаконен трафик който може да се извършва с риболовни кораби, защото има връзка между риболова и други незаконни дейности, така че би трябвало да се ориентираме е, към пенализиране, към криминализиране на незаконния улов и на други незаконни дейности. Е, въвеждането на нови средства това е добре но то въобще не е достатъчно, защото в една дейност, която се управлява предимно от економически и търговски интереси, може да се намерят е, фактори, които не спазват правилата и които могат да се е, скрият под флага на дадена държава. Така че механизма на сътрудничество, на квалифициране може също така да бъде подкрепен с механизми на международни санкции срещу онези, които поради небрежност или по други причини не си сътрудничат за устойчивото управление на ресурсите. И всички тези предизвикателства следва да се вземат предвид, за да се намери решение – за да може да се управляват устойчиво нашите рибни ресурси. и има много предложения в този смисъл и аз искам да кажа няколко думи в заключение. Реализирането на тези мерки ще дадат възможност да се изпълняват препоръките в доклада, работата на регионалните организации по риболова е много важна. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на изказалите се преди мен. Благодаря много. Мисля, че най-напред аз ще взема думата началото на разискванията. Очевидно, необходимо е да разработим нови инструменти, но преди това трябва да проверим как работят съществуващите инструменти в борбата срещу незаконния риболов, както господин Миехара каза. Пазарите носят конкретни отговорности по отношение прилагане на наличните мерки. Той много ясно също така посочи какво се случва в комисията по риболов в западния Тихоокеански регион. Много е ясно какво трябва да се предприеме и какво не е извършено от страна на всички участници в този процес. Трябва да обърне внимание на капацитета на съдовете, отговорностите, които са на отделните държави, а също така Япония, японската делегация предлага да се замрази увеличаването на улова от сейнерите с мрежи и гъргър. Те сега на практика ни предупреждава, че се строят нови съдове с мрежи и гъргари и трябва наистина някой да плати компенсация за всичко това. Става въпрос за пазар и пазар, пазарните сили. Това е една ситуация, в която дали можем да контролираме от САЩ, Канада, Европа, Европейския съюз – е, всички трябва да участваме. В противен случай сме малцинство. Но има и противоречия. Имаме регламент по отношение правилата за происход, регионите, пазара на риба и рибни продукти. Няма да говоря как нещата са уредени в Испания, но а, трябва да имаме предвид и допълнителните щети, съпъстващи целият този процес а, и редицата противоречия, които възникват. Европейският съюз разполага с много мощен инструмент и регламентът наистина ясно посочва какви са отговорностите на държавите, на отделните организации в бранша. Необходимо е да а, разглеждаме съществуващите документи, а именно с регламента за допустимия улов, за пристанищата. Всичко това е в сила. Как се спазват тези разпоредби? как ще се е, установи е, забраната на търговията с незаконния лов. Ами, за съжаление, тази мярка все още не е наложена. Вече чуваме, ясно е, че е, не може да се търгува с стока, за която няма документ. Това е една много, възможно, много важна възможност, която следва да бъде използвана. Имаме От огромна отговорност тук. Знаем какво се случва с нашия пазар, с нашата флота. Всички тези проблеми трябва да бъдат разрешени. Но проблема е, че на европейски, европейско ниво липсва политическата воля. Не знае как стоят нещата в Япония, в САЩ и в други региони. Не отправям критика и към ICAT Комисията по Атлантическия дон. Важно е да знаем, че липсва политическа воля. И не съществуващите мерки, наказателни мерки, следва да бъдат прилагани при нарушения, а те не се прилагат. Познавате въпроса с Западния Атлантически океан, но с това откривам дебата. Имате думата, госпожа Берея. Благодаря. Наистина внушително изказване. По отношение с борбата срещу незаконния улов. Очевидно, ако не направим нещо сега, ще има сериозни последствия за бъдещето и бъдещите общества. Имам въпрос по отношение за повдигна, по отношение повдигнатото от докладчика, националното, националния мащаб и Европейския съюз. Не зная какъв точно е процентът на незаконен и а, недеклариран улов за нас. Бихте ли казали с какъв бюджет разполагате? С... По отношение на господин Мияхара – вие казахте, че имате проблеми с съседни държави. Ние също в Европа имаме подобни проблеми и става дума за координация, но и конкретните мерки, които се прилагат за синия тунец. Какво точно се случва, бих искал да зная. Благодаря. Госпожа Льовин има думата. Много благодаря. Благодаря и на двамата оратори. Наистина внушително е, когато се видят всички тези цифри. 85% внос за САЩ, 7% за Япония, 60% за САЩ. Наистина виждаме, че ние изключително голяма отговорност носим, защото разчитаме на вноса. А с това засяга и капацитета на пазарите. Обръщам се към а, Ребека Ленд. Вие споменахте електронните, системата за електронно сертифициране, което се разработва съвместно с Япония. Бихте ли засегнали малко по-подробно този въпрос? А също така, кажете какво мислите за схемите на САЩ по отношение на риболова? Бих искала да чуя малко повече за закона Лейси, както разбирам. Тук става въпрос за следното. Ако се търгува с незаконен, а, незаконно уловена риба, можете да попаднете в затвора разбира се, ако ви хванат. Тук очевидно акцентът е върху отговорността на пазара и търговците на древно, което за мен е много интересен аспект. Бихте ли разказали малко повече за това? Господин Миехара, вие говорихте за разследванията, които провеждате и стратегията – в тази област, което е от изключително голямо значение за нас. А вие, госпожо председател, говорихте за политическата воля, с което аз съм също напълно съгласна. Ако имаме политическа воля, тогава наистина ще можем правилно да насочим своите действия срещу правонарушителите, правонарушенията и аз честно съм, често съм изумена от това а, явление, свързано с флаговете на корабите, които могат да бъдат променяни, така че да бъде удобно за съответното дружество и да не поема отговорности пред международната общественост. Така че въпросът е какво може да се направи при положение, че има стратегия целенасочена – към разрешаване на проблема с флаговете на държавите, при положение, че държавите ги сменят и не поем поемат съответната отговорност. Тук наистина става дума за политическа воля. И по-нататък, много ви моля, кажете по отношение на по-независима оценка по отношение дейността на регионалните организации. Какво може да се направи? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Позволете да благодаря за е, чутата информация, но наистина и много съжалявам, че нещата е, състоят така, че не можем да имаме в момента представител на Китай. Обръщам се към двамата експерта. Какво според вас е правилният начин, кой е правилният начин за борба срещу незаконния риболов? Трябва ли да се средоточим усилията си повече на международно ниво или на ниво държави? Ако трябва да се укрепят регионалните организации, бихте ли ни казали как това може да се осъществи? Освен това, много важно е да има реципрочни споразумения по отношение а, оповестяването на всички данни, с които разполагаме. Понякога а, данните се предлагат по такъв начин, че просто да представят някаква истина или не истина съответно, а пък във втория случай следва да има наказателно преследване. Как точно разликите между правните системи могат да бъдат преодолени, как стоят нещата с полицейските случаи, право, служители, правоохранителите, с, с съда. На европейско ниво съществуват редица проблеми. Така че питам се, как може да се преодолеят всички тези проблеми в международен мащаб? а, казвате, че трябва да се намесят и държавите, в които всъщност се осъществява търговията. Посочени са и нашите конкретни а, пропуски в Европейския съюз. Как мислите, че може по-добре да се справим? Какво можем да предприемем ние като пазари на този продукт? И а, при положение, че сме голям партньор или най-големия партньор, това е за очевидно много важен въпрос за нас. И три въпроси към колегата от Япония. Казахте, че разполагате с правила за наблюдение. Как организирате проверките? Какви възможности имате, за да можете да осъществите проследяемостта за нашите потребители – обстановката, свързана с Фукушима, е именно свързана с темата, по която говорим незаконен риболов. Така че допускам, че има а, незаконен риболов там. В моя регион, например, имаше голям скандал съвсем наскоро, свързан с хранителни продукти. Нямаме, нямахме а, адекватната реакция и а, е, просто чудя се какво ще се случи, ако има улов на риба, която има високо е, радиоактивно замърсяване. Това е теоретичен въпрос, но все пак е възможен. Как е възможно да се различи а, е, происхода на, зем... на рибата? Как организирате всички тези процедури, за да гарантирате, че заразена риба не достига до пазарите? Благодаря. Благодаря. Аз искам да задам още един въпрос на госпожа Ленц. Според последната налична информация за етикета Dolphin Safe за защита на делфините. Това е един проблем между вас и Мексико. Всъщност, смятате ли, че този вид екоетики ориентировка би могъл да бъде запасен и за бъдеще. Аз съм голям привърженик на екоетикетите, особено в защита на делфините, но какво мислите за е, етикетите, които могат да се използват за в бъдеще. Позволете ми да добавя нещо към този въпрос. Аз зная, че в щатите сме имали проблеми с, с неправителствени организации, които си имат свой етикет, но те всъщност хващат като прилов много много костенурки, кули и жълто перест тон, значи ние а, бихме ви сложили в а, а, черния списък, защото подобен вид екоетикети не помага. Какво правите, за да спрете това? И така, сега бих желала да дам първо на доктор Лайнд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за предизвикателствата и се надявам, че мога да ви дам удовлетворителни въпроси. По въпроса за активите нямам финансовите числа, някои работят по един начин, по друг начин. Това може да бъде извадено от базите данни. Аз ви дадох дадох няколко статистически данни. 60 е, хиляди души работят в бреговия контрол от гледна точка на процента на незаконния улов. Е, много трудно е да се определят е, количествените параметри, но това, което е важно, че имаме доказателства за напредък. Хора отиват в затвора, налагат се глоби. Това са конкретни резултати. За закона Магнусен Стивенс ние убедихме убедихме е, либийските колеги, е, че тяхната дейност е незаконна и е, също така техните разрешителни бяха отменени. Надяваме се, че някой ден ще можем да облечем това в числа. Във връзка на въпроса на госпожа Левин за електронната система, първо Съединените щати работят по система за а, мониторинг в, в електронната система, когато се въведе някаква да, някакви данни излизат а, данни, какво трябва да се направи по-нататък. По въпроса за червения тон, общата идея е, е, че вместо да се разширява бюрократичната система, основаваща се на хартиен носител, да е, влезнем в 21 е, век, да приемам електронна обработка, защото това ще бъде по-лесно и по-ефтино. Във връзка с, с схемата на Европейския съюз, всяка държава, в зависимост от наличните си ресурси, приема известна схема. Според нас е много важно да се приеме един подход, който се основава на оценка на риска, да се види дали става дума за а, рисков фактор. Естествено, не можем да сложим, да проследим всяка риба, отделна риба, но ние трябва внимателно да изследваме какви са ресурсите. А по закона, Лейси. Важното е да не се купуват сляпо продукти, които са незаконни. А, ние се опитваме да предотвратим незаконна дейност, защото хора могат да бъдат наказани, даже изпратени в затвора, защото е трябвало да знаят. Ние а, се обадихме на всички, които са, про, са купили червен тон от Либия, че те могат да бъдат наказани. Законът Лейси е много интересен. Съгласна съм с вас, че Китай не можа да, да присъства тук. Китай е едно място, в което продукция а, влиза в а, Китай и излиза от Китай. А, да кажем, влиза риба в Китай, след това става, се, там се преработва и излиза под форма на рибни продукти и се внася и в Штатите. Във връзка с обмяната на данни, господин Вършен каза, че за нас, разбира се, е много важно да обменяме информация. И това е част от е, по-добрата ни работа на пазара във връзка с закона е, и етикета за защита на делфините така както подхожда е, американското правителство е, че това е частна пазарна функция. Ние не подкрепяме и не заклеймяваме екоетикети. Опитваме се да предоставим колкото е възможно повече информация. На нашия вебсайт имаме една важна функция Fishwatch – а, влизате в тази база данни, виждате риба, меч и там излизат всякакви данни. И тогава вече знаете дали трябва да купите даден продукт или не. Трябва ли да бъдем ангажирани с, с умишлено подвеждаща информация? Да, разбира се, ако се стигне до там, трябва да се ангажираме, но това, което е много важно, правителството да предостави информация на потребителите, за да знаят дали да купят даден продукт или не. Това е общия подход. Госпожо председател, много бързо отговорих на въпросите, но след заседанието мога да отговоря на по-конкретни въпроси. Благодаря, господин Мияхара. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря. Ние проведохме а, пълно разследване на риболов с парагади на базата на информацията получена от митническите власти, търговски агенции, понякога от полицията информацията беше получена главно от търговски партньори, като, например, изнасящи държави от Европейския съюз. Най-важното нещо е, че ние оповестихме резултатите от разследването и по този начин големи търговски ку, а, а, корпорации е, вече е, се въздържат да купуват от е, тези кораби, които бяха включени в списъка и по този начин се възприяха някои незаконни дейности. Много е важно да се постигне прозрачност в борбата с, незаконните дейности. Понякога имаме, се срещаме с силна съпротива от страна на японските компании, но ние все пак го направихме, защото ни се казва, да, необходимо е политическа воля, но тази политическа воля трябва да се прилага не само от чуждите организации, но и от местните организации. Трябва да има силна политическа воля, силна политическа подкрепа, защото Въпросът е много рисков. Естествено, ние имахме късмета да имаме а, политическа подкрепа. По въпроса за работата на организациите, ние имахме подкрепата на регионалните организации и на други страни. Много от а, а, регионалните организации, включително и ICAT, а, излизат с множество а, разпоредби, препоръки но тяхното изпълнение е проблема. И именно там трябва да насочим усилията си, ако искаме да подобрим нашата работа. А, регионалните организации само предоставят средства и правни инструменти за приложението на разпоредбите, но са необходими и двустранни преговори. В противен случай не могат да се изпълняват тези правила. Сега, по въпроса за знамената на флаговете на държавите. Тук са ангажирани и бизнес организации. Много е важно да се види кой инвестира и кой получава облаги от тези инвестиции. Всичко това е много важно да се постигне в условия на пълна прозрачност и тогава вече добрите резултати няма да закъснеят. Във връзка с съседните държави имаме големи проблеми с браконьерството. Някои от продуктите на браконьерството влизат в Япония, а, повечето обаче отиват в съответните държави. Много е трудно да се създаде да създаде възможност за контролиране. Едно голямо изключение Русия. Много е трудно да се създаде система за сертифициране с Русия, която хваща като прилов раци и други. Освен Русия има и други държави, Тайван, други инвеститори и а, Китай е наистина голям проблем в последно време и аз мисля, че трябва да се проведат много сериозни разговори с Китай и китайските власти вероятно а, инвестицията е нещо много трудно, но би трябвало да се занимаем с някои незаконни инвестиции, защото в противен случай няма да можем да успеем. И един кратък коментар за безопасността на рибните продукти от гледна точка на радиоактивност. Ние провеждаме а, а, мерки за вземане на проби от повече от 100 животински вида и почти всички риболовни дейности около Фукушима са спрели поради щетите от а, а, земетресението и едва след като установихме безопасността, а, ние едва тогава им разрешихме да отидат да ловят риба. Въпреки това, ние провеждаме най-малко един път седмично а, проверки и вземаме проби. А, и ние се опитваме сега да въведем опростена система за установяване на радиоактивното ниво. А, и това ще бъде приложено във всяко пристанище. А, това ще бъде въведено от през септември. От септември ние ще можем да про, да проверяваме 95% от целия риболов това ще бъде от септември. Тогава е началото на нашия сезон за риболов. Тогава се лови сянката, тогава се ловят сърдините и част от тези риби ще бъдат изнесени в други държави, затова ние бихме искали да осигурим безопасността. Това е написано в документ, който аз раздадох на депутатите днес. И мисля, че това е в общи линии всичко. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Благодаря много, господин Миехара. Давам думата на докладчика да обобщи разискванията. Благодаря. Още веднъж благодаря и на двамата оратори. Изключително интересно бе това, което ни казаха. Е, много интересна бе информацията, е, съдържаща се във вашите изложения и отговори. Иска ми се тази дискусия да продължи. Особено интересно е да разискваме а, укрепването на мерките за прилагане на нормите е, в регионалните организации, нещо, което господин Ниехара каза, е, също така е, той очерта значението на двустранните преговори с отделни страни, както и значението на установяването на реалните търговски интереси, кои дружества всъщност стоят зад незаконния улов. Това е престъпна дейност и като такава трябва да я третираме. Мисля, че без сътрудничество няма да можем да установим основните е, незаконно действащи е, дружества и да предприемем мерки срещу тях. Има някои изменения, които възнамерявам да внеса като докладчик. Един конкретен въпрос е този за проследимостта. Това е току-що обнародван доклад от съвместния изследователски център на Европейския съюз във връзка с проследимостта на рибния улов. Тук се визира проблема за рибното ДНК, което ще позволи да се определи географското разпространение на различните видове. Това е, създаване на база данни, която ще ни е много полезна за разследвания и за борба с незаконния улов на риба. Това е едно от измененията, които ще внеса. Също така ще внеса изменение в смисъл, че е огромно значението на електронните системи за проследимост. Чухме и от САЩ и от Япония, че тази позиция се споделя, особено по отношение на червения тон. Много интересно е и Европейският съюз да анализира по-подробно това, което спомена госпожа Ребека Лент, закона Лейси, както и страната свързана с търговия на дребно. Онези структури, които извършват търговия на дребно с незаконно уловена риба. В този смисъл също могат да внеса изменения. И още две бележки за партньорските споразумения в областта на риболова, те не са подробно засегнати доклада, но може би трябва да се подчертаят възможностите за използването на такива споразумения за укрепване на контрола в отделните региони и на страните, където Европейският съюз извършва риболовна дейност. Отговорността вече съм визирала в точка 2 от доклада, но може би е добре още веднъж да подчертаем принципа. Принципа на отговорност на държавата на знамето, за спазването на правилата от риболовните съдове, както и за отчитане на всички данни за улов, прилов и така нататък. Всички тези задължения остават задължения на държавата на знамето. Проведох диалози с докладчиците в Сянка. Не зная дали те биха искали сега и тук да споделят някои допълнителни съображения. Това е от мен. Благодаря, госпожо председател. Председателят. Не, явно никой друг не иска думата. Затова искам да благодаря на господин Мияхара и на доктор Лент за присъствието им в днешния дебат и за тяхното участие в него. По е, незаконния е, улов, имам предвид. Много интересна бе дискусията. Скоро ще се срещнем на заседанията на ИКАТ и е, регионалните организации за е, западната част на Атлантическия океан. Е, там е, имаме нужда от напредък, така че надяваме се да успеем да го е, постигнем. 20 юни на обяд е срокът за внасене на изменения по доклада на госпожа Лювинг. С това изчерпихме точка 9 от дневния ред. Нека преминем сега към точка 10. Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан. Аз съм докладчик. Европейската комисия съвсем наскоро направи пред нас изложение върху проекта си. С това слагаме край на целия процес. Има две регионални организации за управление на риболова. Интерамериканската организация за тропическия тон и а, Организацията за западната и централната част на Тихия океан. Е, Те е, са две организации, занимаващи се с, с, с е, мигриращи видове риба. В случай имаше инициатива от Австралия, Нова Зеландия и Чили през 2006 година и основните видове са пелагични видове също така. Como son el reloj anaranjado y el alfonsino. Сафрида, алфонсино, т.е. гръбначна риба куче и атлантически големоглав. Значи, Сафрида беше основната ябълка на раздора, нямаше споразумение през 2009 година през 2010 обаче конвенцията бе подписана от Европейския съюз и сега трябва да бъде ратифицирана. Както каза представителят на комисията, конвенцията влиза в сила, ако бъд, получи 8 ратификации, от които 3 идват от крайбрежни държави и 3 поне от некрайбрежни държави. Поне а, Куба и Дания от името на Фарерските е, острови е, са е, ратифицирали и също така има още една ратификация от съвсем малки острови. Bueno, Островите Кук. Много съм изненадна, че никоя от трите страни инициатори на конвенцията все още не я е ратифицирала. А, поне така ми се струваше, може би нещата са се променили междувременно. Muchas veces me, me gustaría agradecer a la Unión Europea el esfuerzo que se ha hecho por inter... Искам да засвидетелствам високата си оценка а, за многото усилия полагани от Европейския съюз като цяло – за работа в тези регионални организации, за да не стане така, че е изключителната економическа зона да остане извън предела на контрола. Както знаете, Нью-Йоркската конвенция ясно препоръчва насоките на регионалните организации а, по отношение на видовете в открито море а, да се прилагат. Само а, крайбрежните държави са тези, които трябва да прилагат аналогични мерки. Не помня точната редакция. Аналогични мерки са тези, които трябва да бъдат прилагани в изключителната економическа зона. Европейският съюз малко се притеснява от е, това. Би трябвало е, глобалното управление, управлението в световен мащаб да е отговорно. Китай, е, островите Кук, Вануато, Руската федерация, явно и някои други страни все още са подписали, освен Европейския съюз. Влизането в сила на конвенцията предстои, но има междинно споразумение, временно споразумение за дълбоководните видове, пелагичните видове. Миналата година бе преценено, че положението с стадата от Сафрит не е много а, така добро, поради което референтният период е 2007, 2008, 2009 година. И а, е, бъдещите е, договарящи държави е, ще могат да изберат референтен период, който е най-добър, най-подходящ за техния флот. В всеки случай през последните няколко години регистрирахме значителен спад на запасите от Сафрит. 40 000 тона риболовното усилие за Сафрида. Това са горе-долу 10 риболовни съда. В момента флотът, който действа, е доста ограничен, главно холандски съдове. Току-що се върнах от Полша и ми казаха, че има и полски риболовен съд, който лови сафрит, но както казах, всъщност голямата част от съдовете на Европейския съюз са холандски. За нашия флот тази зона е много важна, тъй като за Сафрида е важно да имаме предвид и зоните около Мавритания и Марокко – и е много важно тези риболовни зони е, да бъдат запазени, да останат, е, което означава, че трябва да се поддържат и запасите там. Е, конвенцията следва да стимулира комисията да определи е, риболовно усилие или ОДО за цялата е, зона, в която се разпределят ресурсите. Тези мерки по управление не трябва да е, въжат е, само е, по отношение на международни води или изключителната економическа зона. Член 24а предвижда и възможност за договарящите държави, които не са съгласни с така определеното риболовно усилие, да имат право да възразят. В е, член 20 алинея 5 е, комисията е, може ползва възможността за предприемане на извънредни мерки. Мисля, че ние трябва малко по-далеч да стигнем от Нью-Йоркската конвенция. Аз мисля, че тя е малко остаряла, поне това е личното ми мнение. И за това сегашният текст дава възможност за повече гъвкавост. Може да се приложат мерки за временно управление, разбира се, след като бъдат изслушани заинтересованите страни и тези мерки могат да бъдат приложени към изключителната економическа зона. Това наистина е стъпка в правилна посока. За да я направи, комисията по много сериозно работи. Има ред вече е предписан за внасене на възражение. Ако Исландия в Айкат каже, че възразява на нещо, то нищо не може да се постигне. Така се работеше преди доста време. Тук обаче възможността за възражение, макар и да не е напълно премахната и да продължава да съществува, значително се ограничава. Договарящата страна ще бъде длъжна да предприеме альтернативни мерки с равностоен ефект. Ще видим как ще сработи на практика тази процедура, но във всеки случай сега се прави опит за ограничаване на възможността за възражение. Това наистина е голямо постижение. Гарантираният достъп до пристанищата е важен въпрос за много хора. Знаете, че имахме големи трудности в преговорите с Чили. Те бяха забранили за флотовете, които ловят дълбоководни пелагични видове, достъп до своите пристанища, също така и за рибата тон бяха забранили достъп. Сега ще има право на достъп до пристанищата на другите договарящи страни. Това ще рече холандските съдове да имат достъп до чилийските пристанища, но се надявам това да стане факт, когато всички станат договарящи страни. Във всеки случай, за някои от нашите съдове ще бъде осигурен достъп, макар че от пълен достъп все още сме далеч. Положението в Чили не е по-добро от това в Перу, където в момента трябва да се разтоварва уловът. И най-сетне ще се спра на онзи пункт, който според мен е най-важен в конвенцията, а именно процесът на приемане на решение. Той се осъществява с консенсус. До сега поне се прилагаше правилото на консенсуса и то ще продължи да бъде общо правило. Освен в тези случаи, в които конвенцията изрично предвижда, Тоест, освен ако конвенцията изрично предвижда консенсус, решенията ще бъдат приемани по съществени въпроси с мнозинство 3 четвърти от договарящите държави. Е, значи, ако изрично не се посочва консенсусът, ще се използва гласуване с мнозинство което е обикновено мнозинство за процедурните въпроси и три четвърти мнозинство за въпросите по същество, съдържателните въпроси. Това е основното, което исках да ви кажа за конвенцията. Поне на мен ми се струва, че това е основното. Ако комисията иска, тя може да коментира или да добави информация, но на мен ми се струва, че това са най-релевантните въпроси, свързани с конвенцията. окончателната ни позиция е, че трябва да подкрепим проекта на комисията, което ще позволи на Европейския съюз да ратифицира тази конвенция. Това исках да кажа. Сега ще дам думата на комисията. Благодаря. Комисията би желала да ви благодари за вашия изчерпателен текст благодаря и за уводните ви думи. Вие очертахте основните проблеми на новата конвенция, която според нас е много прогресивна по своя характер. Става въпрос за елементите свързани с е, напредъка, е, но също така миналия път, когато бях тук, също очертах е, най-важното от наша гледна точка – Много важно е да се подчертаят отговорностите на държавите, държавите по флаг. Всичко това са разпоредби, които са в а, конвенцията. Това не са вторични актове, подзаконови актове, така че това е нещо много важно и трябва да имаме предвид. По-нататък, Нова Зеландия е, на 1 юни ратифицира конвенцията, така че това е една радостна вест, поне е една от трите страни, инициаторки и вносителки, започна да предприема конкретни действия. Островите Кук вече са подписали. Трябва да постигнем обаче необходимия брой от 8 страни, които да са ратифицирали конвенцията, за да може тя да влезе в сила. Това е нещо важно за нас, за да можем да предприемем конкретни действия. Необходимо е както за нашата роля, за задачите, които имаме в хода на преговорите, да постигнем това. Преговорите бяха трудни, от вече редица години са в ход. Можем, разбира се, да отразим сериозния напредък по отношение на международното право. Имате думата за изказвания. Ако няма желащи, в такъв случай Продължаваме нататък. Крайният срок за внасене на изменение 20 е юни на обяд ще се гласува в комисия 12 юли, а в пленарна зала през месец септември. В наш интерес е да одобрим доклада максимално бързо в нашата комисия. Благодаря на представителя на комисията. И така можем да преминем към следващата точка от дневния ред. No, pero si no está, no vamos a verlo, claro. Si no pasamos al punto siguiente, que es el, el informe del señor Valesa sobre Polonia. След като представителя на комисията е тук, ще продължим с Тъй като представителя на комисията не е тук, ще продължим с 12-та точка доклада посещение, свързан с посещението в Полша 18 до 20 май. Господин Ферер, имам един въпрос. Какво правим? Отлагаме ли тази точка? Не, председателката обяснява не. Просто за момента ще прескочим 11-та точка и ще се върнем по-късно, когато дойде представителя на комисията. Абе. Разбира се, ако не дойде, очевидно ще трябва да отложим точката. Но разбирам, че той в момента пътува не сам. И така. 12 та точка. Нека да продължим с нея. Господин Валеса, имате думата. Аз председателствах тази делегация. Благодаря е, на вас лично по отношение е, високото ниво на организацията. La visita hicimos a Polonia. Tiene usted la palabra. Моля накратко да ни запознаете с посещението. Господин Валес. Благодаря. Госпожо председател. Госпожи и господа. Вие разполагате с моя доклад. Няма да го дискутирам подробно, но бих искал да благодаря на всички членове на делегацията, както и на представителите на секретарията, които ми помогнаха да организирам посещението. Надявам се, че успях да ви покажа проблемите на полското е, рибарство. Освен това се надявам, че видяхте и моята страна и ще имате желание отново да посетите красивата ми е, държава и родния ми град Гданск, който 2016 година ще бъде е, града културата на Европейския съюз през 2016 година. Благодаря ви много. Eh, eh, председателката, благодаря. Наистина, секретарията ни изпрати подобен протокол, който ние изпратихме на председателката на комисията, ще бъде включено в програмата ни. И сега се връщаме на 11 та точка и изложение на комисията относно Европейската служба за наблюдение пазара на рибни продукти и продукти. Господин Ван Бор е с нас тук. Той беше и вчера при нас. Когато сте готов, господин, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни давате възможност да докладваме, ако мога така да се изразя, макар и за няколко минути, за тази подготвителна работа, която бе подкрепена от Европейския парламент и е, позволи е, да е, бъдат събрани средства за осъществяване на проекта. Припомням обстоятелствата и контекста. Може би е добре да подчертая, че този контракт, този договор, който започна да се изпълнява точно в срок, ще бъде изпълнен на три фази. Аз ще ви запозная е, с първата фаза, защото в момента сме в нея, е, но след това ще ви кажа и какво предстои в едните две години. Каква е целта на проекта? Проектът има за цел да позволи на различните инстанции, които имат отношение към аквакултурите и риболовната политика, да събирате информация е, с економически характер по цялата верига. Всъщност идеята е да се позволи на различните субекти, участващи в тази промишленост, но и на онези, които приемат политически решения, да разполагат с необходимата информация, за да могат да приемат решенията си, ако мога така да кажа, генерично. Да има общ поглед върху е, общо европейския пазар на аквакултури и рибни продукти, е, първи по големина в света, е, да могат да се правят сравнение с други аналогични пазари в света и е, да съществува така надежна статистическа информация за нашия пазар в сравнение с с останалите пазари. Около 65% от нашите доставки са от внос. Миналата година в първа фаза имаше доста подготвителна работа, която показа, че ако искаме обсерватория, такава каквато бе поискана и от Европейския парламент за събиране на економическа информация върху ценообразуването, печалбите и така нататък, е важно тази обсерватория не само да събира, но и да обработва, анализира и разпространява економически данни по протежението на цялата економическа стопанска верига. Именно в този дух работим. Друг важен елемент, госпожо председател, е така предметното поле, периметърът на тази обсерватория. Тук трябва да се имат предвид според нас три равнища. Първо, в отговор на въпроса повдигнат в разискванията върху съобщението е свързан с вътрешния пазар. Да се съберат данни за всичко, което се прави в областта на риболова и аквакултурите в Европейския съюз и да се види какви разнобои има между различните държави членки. Вторият елемент – е събиране на информация на международно равнище, като се има предвид голямата зависимост е, на отделните пазари. Взаимната връзка помежду им е важно е, да имаме глобална информация за е, интересуващите ни продукти. И трето, много важен източник на доставки за нас са Исландия и Норвегия, които, макар и извън вътрешния пазар, са наши основни доставчици и ние имаме някои общи интереси, общи въпроси, по които работим съвместно във връзка с аквакултурите и риболова. Така че много важно е тези пазари също да се следят. Друг важен момент, който се открои по време на първата фаза, е необходимостта а, да се определи частотата, с която да се събира информацията, а, за да а, се използва максимално добре този механизъм за економически анализ. Сметнахме, че е необходимо да се определи добре частотата на събиране на данните и характера на тези данни. Тук в първото каренце вляво горе виждате индикатори или показатели. Те ще бъдат използвани ежеседмично. Защо седмично? За да получаваме информация от операторите, от економическите оператори за еволюцията на цените. Второто квадратче е озаглавено пазарни тенденции. Тук ще работим с информация, обобщавана месечно, на основата на седмично постъпващата информация. и е, да можем да открояваме онези е, видове, е, които в някои месеци на годината са така жертва, ако мога така да се изразя, на свръх Улов. Така ще релативизираме седмичните данни. Третото каренце ще позволи да натрупваме структурни данни. Това ще рече сводна информация на ежегодна основа. И тази информация трябва да позволи на приемащите решения частност политически решения, да предприемат необходимите мерки за преодоляване на пазарите, на, на проблемите на риболовния пазар. И последното каренце е цялата информация, която може да бъде извлечена от обсерваторията ще бъде използвана за създаване на симулационни механизми, за анализи на а, разходите и печалбите, а, като тук няма да има някаква определена последователност, а ще се работи съвкупно а, на основата на валидираните данни. Това е е, нашето виждане за последователността и е, режимите, е, в които ще функционира новата обсерватория. Нещо много важно за нас е да се разбере какъв тип продукти може да осигури обсерваторията, какво ще предлага тя на своите потребители. Ето, като пример съм посочил тук очертаването на ценовите тенденции на основата на ежеседмичната информация, след това последващ анализ на еволюцията на цените при първа продажба за определен вид. Също така може да се проследи ценовата ситуация при първа продажба и при износ в отделни страни. И а, е, това а, е, винаги, а, е, както а, се вижда от примера, може да а, даде а, полезен анализ, полезни аналитични резултати. Естествено, тук не съм направила изчерпателен списък и ни най-малко претендирам, че с това могат да се ограничат резултатите от работата на обсерваторията. Ето, прескочил съм явно един диапозитив. През тези 18 първи месеца на подготвителен анализ консултантът направи определени констатации. Имаше доста мисии, доста срещи, организирани от службите на комисията – за да се проучи е, положението и економическите данни в областта на риболова. Тук виждате три категории оцветяване. Първо, зелените котийки е, означават е, данните с удовлетворително качество. Е, възможността за тяхното използване е добра. Е, това е, така да се каже, даденост. Е, втората категория данни в тази таблица са е, Виждате, че таблицата означава различните етапи в стопанската верига, различните брънки и различните видове данни, които искаме да извлечем. Значи, заштрихованата част представлява данни, които в момента съществуват, но не са хомогенизирани. Тоест, тук трябва да се положи усилие за тяхното хомогенизиране. Това са данни във всеки случай, които така или иначе съществуват на най-различни нива, в най-различни структури. Просто трябва да бъдат събрани. Те съществуват в национални администрации, национални органи, международни организации и органи. И е, във всички случаи ще бъдат полезни, ако бъдат събрани, за да се е, анализира економическото е, функциониране на цялата верига. И последната категория данни е, са дадени с бели полета или бели квадратчета в схемата. Това са липсващи данни към момента. Е, на този фон трябва да подчертая три важни неща. Първо, госпожо председател, не бихме искали да създаваме никакви нови задължения чрез е, нормативна уредба на общността. В момента нормативната уредба на общността поража е, поражда достатъчно задължения, които ни позволяват е, да събираме необходимата ни информация за целия отрасъл. Така че ние ще работим на основата на действащата уредба категорично. Впрочем, може да се работи и на основата на информация, която е, е на разположение на националните администрации. Това е съществуваща информация, е, независимо от това дали е събрана по силата на общностни задължения или не. Да кажем, информация за пазарите на едро, но ви обръщам а, внимание, че само в Италия, Испания и Франция има пазари на едро за продуктите на аквакултурите и а, рибното стопанство. В другите държави членки а, не съществува такава информация за пазари на дребно, но в тези три, които цитирах, съществува. Също така можем да по учим информация за обемите на продажбите в различните държави членки. ФАО и една организация, по-така целенасочено работеща по въпросите на риболова, Globfish, са две организации, от които също можем да събираме информация за състоянието на глобално ниво. Обществено достъпните веб страници е, също са важен източник на информация. В Норвегия и Исландия има много добри е, организирани веб-сайтове, които могат да ни дадат ценна информация. И също така за, за задълбочаване на нашите анализи е необходимо да ползваме и данни, които обикновено се дават от частни доставчици. Няма да правя реклама, но в света, извън Европейския съюз, както и в Европейския съюз, съществуват такива търговски продукти, които генерират информация с по-общ характер или за рибните продукти конкретно, така че може и от тези частни доставчици на частни бази данни също да се събира информация. Ето панорамата на наличието на информация. смятаме, че всички тези етапи трябва да бъдат взети предвид от обсерваторията, като се сложат на страна зелените кутийки, удовлетворителната информация и идеята е в идните месеци е да се работи за усъвършенстване на така, информацията, която попада в сивите, сивосините котийки. Това е информация, която може да ни бъде предоставена от държавите членки и от частните оператори. Сега, не казах това до сега. Тук не говорим за задължение, говорим за съвместна работа на доброволна основа. Така че във всички случаи нашата операция, нашето начинание ще зависи от капацитета да предложим реални услуги на националните администрации, на частните оператори, за да ги заинтересоваме да ни сътрудничат. Сега, по отношение на сивосинята част, можем да постигнем резултати, но проблем създават белите кутийки. Там информация липсва. Някои пояснения. Посочил съм бяла кутийка по отношение на първите продажби на продукти от аквакултури. Тази информация за сега се смята за излишна и ако преценим, че е излишна, ще се наложи да въведем общностно задължение продавачите да ни дават информацията от своите продажбени документи. Това ще наруши принципа да не се изменя общностната уредба, който обявих в началото. И е, за това трябва да видим най-напред е, работещите е, по култури каква информация ще поискат да ни подадат доброволно. Ежемесечно събиране на информация не ни се струва уместно. По отношение продажбите на едро казах, че тази система не е общо разпространена. Това е първата причина да имаме бяла котейка тук. Освен това, държавите членки, в които съществува система на продажба на едро, е много деликатен въпрос с купуването на данните. И а, не знаем дали няма да стигнем до извода, че ежеседмичната информация е достатъчна за правенето на необходимия анализ. За вноса и износа нямаме а, проблем въобще. А, сега а, по отношение на обработката имаме две бели кутийки или преработката. Тези данни не са предмет на търговска тайна, но са поверителни данни. И те трябва да останат поверителни, тъй като са а, тясно свързани с а, търговските стратегии, разработвани в отрасъл. А, поради тази причина двете котийки за сега остават бели. Както виждате по отношение на разпространение и потребление, съществуват налични данни, няма да има трудности. Е, това е ефемизъм, защото все пак има трудност при събирането. Иначе данните са налични. Тук въпросът, който се поставя е доколко ще имаме капацитет да ги закупим тези данни, които съществуват. Така, госпожо председател, може би е добре сега да споделя различните заинтересовани субекти какво отношение имат към нашето начинание. Ние а, направихме сондажи, за да разберем какво е, а, тяхното мнение. А, голяма изненада беше, но и източник на голяма радост за нас, а, че държавите членки, които понякога с твърде голяма неохота дават информация за разширяване на познанията на общностното ниво, е, полека-лека се включиха в този проект, тъй като че ли го подкрепят. Това заслужава да бъде подчертано, тъй като преди 4-5 месеца само бяхме големи песимисти за това доколко доброжелателно ще откликнат държавите членки на нашите усилия. Що се отнася до отрасъла, производителния отрасъл, независимо дали говорим за риболов или за аквакултури, където позициите малко се различават, още от сега демонстрират голяма готовност да ползват резултатите от този механизъм. Това не е контролен механизъм, а механизъм за економически анализ. И те много добре разбират, операторите много добре разбират, че този механизъм може да ги подпомогне в ежедневното планиране на дейността им. производителите нямат никакъв проблем. Що се отнася до потребителите, и е, неправителствените организации. Те заявиха подчертан интерес е, от ползване на тази информация. Може би е, не така подчертан, както интереса на производителите, но и тук няма да имаме проблем. Обратно, що се отнася до отрасъла на преработката, по причините, които споделих, този отрасъл на преработвателните предприятия в момента държи изчаквателна позиция Защото те са убедени, че информацията, с която разполагат, трябва да си я пазят за свои цели. Госпожо председател, за да приключа, какво ще стане в следващите месеци? Сега сме в фаза 1, още два етапа ни остават. Етап 2 ще започне тази година и ще продължи през 2012 година. Е, с консултанта Кожеа е, ще имаме възможност през този етап е, да конструираме механизма в неговата компютърно-информационна част. Нали, има голям брой данни, които трябва да бъдат събрани, да бъдат обработени, за да могат да бъдат анализирани преди да ги разпространим. И Както ви показах диапозитива за резултатите, които очакваме от механизма, тези резултати ще се очертаят по-ясно през фаза 2. А фаза 3 ще бъде пилотна фаза, тестова фаза. Нали, тук не говорим за това да се построи един завод и всички да си тръгнат, а, като комисията а, започва да, а, да го експлуатира. искаме да предадем всичко, ако мога така да се изразя, под ключ, заедно с хора, които са обучени да работят по този механизъм. И преди наистина да приключа, една последна дума. Е, резюмето от стореното през фаза 1, едно ще бъде а, е, а, е, пуснато в интернет а, следващата седмица. Документът е изключително детайлен, много подробен и за това се надявам, че там ще намерите отговор на всички свои въпроси, кои, на които аз може би не съм успял да отговоря в изложението си. Благодаря. Благодаря, господин Фераря. Благодаря ви госпожо председател. Позволете да започна с благодарност към комисията и нейния представител за това, че може да бъде днес сред нас. Имам няколко думи, които искам да споделя с вас и въпрос. Много е интересно и много полезно да съществува тази обсерватория за селскостопански продукти и рибни продукти. В това число. Защото по принцип всички ние сме запознати с обстоятелствата и бихме желали да бъдем по-подробно запознати с целите на обсерваторията, но освен това, на мен лично ми се струва, че е необходимо да се отдели по-голямо внимание върху подробностите, именно от гледна точка интересите на Европейския съюз. Ще бъде много интересно. Не само да уточним подробно положението, но е много важно ние да предприемаме действия съобразно информация, която получаваме. Виждаме каква, какви драматични промени настъпват в бранша, свързани с кризата, с новите тенденции. Ние сме добре запознати с всичко това, но все още не са предприяти конкретни мерки, за да се действа. Така че е необходимо да съществува обсерваторията, но трябва и да се действа. Това е общият ми коментар. След това няколко въпроси позволете да задам. Първо искам да кажа, че ми беше малко трудно напълно да разбера начина по който функционира тази структура. Различните и нива също така. различните показатели, които се събират е, седмично, проследяването на тенденциите на месечна основа и на структурата на годишна основа. Това е структурен подход към данните, които се събират, а именно годишните данни. На тези три нива представането на информация в крайна сметка се основава на пазарните тенденции на показателите, които се отчитат. Трудно ми е да разбера как според вас може да се събере наистина надежна, добра информация, структурна информация, при положение, че все пак още са уточнени пропуски в информацията, която се събира, в данните, които се събират. Как е възможно да имаме едно добро покритие, когато ни липсват основни данни? Не знае дали разбирате правилно въпроса ми и, и въобще въпроса ми, но ще ви бъда много благодарна, ако може да ми отговорите по отношение на източниците на информацията и, и събирането на данните. Бих искал по-добре да мога да разбирам ролята, която се играе от частните доставчици на данни. Вие е, отстоявате тяхната дейност и това е добре, но все пак каква информация получавате от тях? Бихте ли уточнили малко по-подробно? И на последно място по отношение на графика, ако правилно съм ви разбрал, в края на тази година, в началото на 2012 година, се надявате да получите първите резултати от информацията, с която сега разполагате. А по-нататък през 2012 година ще започне а, така наречения етап на изпробване. Какво представлява той? когато имаме необходимата информация, какво ще правим на този етап. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Става доста студено в залата, но ние поне от вчера до сега устояваме на тези условия. Благодаря ви. Действително, обсерваторията е една добра идея. Що се отнася до проверените данни? Не съм сигурна дали тези критерии, които, с помощта на които се събират данните, начина по който ще се обработват, може да бъде по някакъв начин обобщено, защото всяка една страна ще ги подава по своя собствен начин. Как ще направите така, че данните все пак да бъдат стандартизирани? Всичко това би имало въздействие върху по-нататък формулирането на становище. Данните, информацията, обработката са от изключително голем, голямо значение. Не бива да се манипулира информацията. Знае, че това никак не е трудно. А, също така, по отношение на доставчиците на информация – много ме вълнува този въпрос. Е, Вие разчитате на различни доставчици на информация от различните държави. Ние знаем какви са тенденциите, знаем, че може да има а, и известно пристрастяване или липса на обективност. Така че как ще преодолеем точно този проблем? Има някои проблеми, които все още трябва да бъдат уточнени. Благодаря. Няма други въпроси. Аз самата бих искала да задам няколко въпроси. Председателката. Всеки задава въпроси за информация и данни. Що се отнася до информацията, която ще предоставяте ежеседмично относно цените и така нататък? Колко продукти ще отразявате? Какви критерии ще бъдат използвани при избирането на продуктите? Не знае за какви обеми а, говорим тук? 50 хиляди или какви? Нямаме такава информация. По-нататък. Стана дума за първият етап. За първият етап. Пет ще бъдат основните пазари. Европейски пазари. Франция, Германия, Испания, Италия, Обединено кралство. Защо точно те са избраните. Според мен, може да има и известни съмнения относно първичността на пазарите, които сте избрали. Какви критерии сте използвали при подбора си? На този етап това са въпросите, които имам към вас. Euh, Благодаря, госпожо председател. Ще започна отзад. Аз може би а, не съм се изразил правилно, няма да насочвам е, усилията си върху пет държави, напротив информацията. А, е, разполагаме с информация само от е, пет държави членки. Има три държави Испания, Италия и Франция, които търгуват на едро с тон. А, и до известна степен и Обединеното кралство. Ще се опитам да отговоря общо на различните въпроси. Сега, първо, що се отнася до обема информация? В зависимост от съответните инструмации, ако имаме а, инструмент, който отчита на седмична база секторите, производителите, купувачите се работи а, последователно. Значи ние работим на базата на това, което а, съществува като референтна база в държавите членки. Първоначално няма пълна хармония, но а, това е целта. Идеята е да може да се следят едни и същи продукти от начало на седмична основа, след това на годишна. Значи нямаме претенция за изчерпателност на всички продукти. На второ ниво а, месечните анализи, там се опитваме да постигнем изчерпателно, защото бихме желали да постигнем анализ на месечните данни и да се види как се развива пазара или пазарите на риболовни продукти, за да може по този начин обхвата да бъде много по-обхватен, отколкото седмичните данни. Другия въпрос е свързан с това как ще работим с държавите членки. Това ще бъде на доброволна основа. Първоначално ще има трудности, но отново акцентирам последователността и полезността на тази обсерватория. Постепенно нещата ще станат Идеята е да не се създават нови задължения, нови, ново административно бреме или нови административни разходи за националните, регионалните или местните структури. И а, данните за, на този етап са достатъчни, за да имаме една економическа интелигентност и а, данни, за да можем да разберем, ако има криза, дали ще може да реагираме а, предварително, дали ще можем да вземем необходимите мерки. Ако тази обсерватория ще работи, ще работим по а, премахване на несигурността. А, аз казах, че анализа не е пълен, защото той се занимава с един аспект или едно, а, е, една част от пазара. И това е а, предизвикателството заедно с другите политически фактори в сферата на риболова да приемем един подход, който е по-уместен за решаването на проблемите пред нас. Що се отнася до естеството на различната информация, значи ние можем да играем, а, можем да действаме на за някои продукти на седмична база, за други за месечна, за трети за, на годишна основа и е, във връзка с ценообразуването, за да може да използваме цялата налична информация. И на последно място, за следващите фази, може би аз не съм бил достатъчно ясен. Първата е, е конструирането на системата. Следващата фаза ще бъде фазата на теста. Комисията и консултантите ще работят по конкретни продукти по а, условията, които обясних в продължение на няколко месеци, за да се види дали системата функционира, а ако не функционира адективно, а, а, адекватно, може да се адаптират инструментите, за да се подобри да се подобрят отношенията между службите на комисията и националните институции, за да може в края на този проект да имаме нещо, което а, наистина функционира, а не само да се натискат копчета. Едно натискане на копче ще даде а, правната основа. След няколко седмици комисията ще предложи пакет а, за промяна в общата политика по риболова. Там ще има разпоредби, които да заложат правната основа за тази обсерватория. Казвам това, че, за да подчертая, че след септември ще се работи паралелно между комисията с законодателите също така ще работят за създаването на тази организация и а, с цел събирането на данни за риболова. Благодаря господин Рембо и аз мисля, че по този начин стигнахме до края на тази точка. Следващата точка е точка Расни. Ако няма нищо по този въпрос, ще преминем към член към точка 14 решения по процедурата на съвместно вземане на решение. Сега ще ви дам даните. О, извинете, господин, точката на господин Миланов забравихме. Извинявайте, просто забравих. Тук в залата е толкова студено, че се прави. Господин Милан има думата. Не знам дали тук има някой, който да даде отговор от комисията или да реагира от комисията. Мистер, господин Белана и след това комисията има думата. Visto il много molto velocemente, la... io mi sono тази di questa questione от миналия декември се занимавам с този проблем. когато имаше петиция от гражданите към комисията под петициите. Те зададаха въпрос защо в рибни консерви няма указания за происход. И аз се занимавах с този въпрос. Е, обърнах се към е, господин комисар Деманакис. Госпожа Деманакис, прощавайте. И отговорихме получиха ми, дадаха ми отговор, че ще получа съответно рази, е, уточнение в областта на ОСП. Сега, въпроса се отнася, разбира се, към реформата в областта на рибното стопанство, но междувременно възникна и аварията в Черновил. Поне potesse finire nelle scatole. Ma come abbiamo sentito anche... Но не единствено по, този, по тази причина задавам въпроса, именно защото евентуално могат да се появят японски консерви на нашия пазар – но това е един важен проблем, който е свързан изцяло с незаконния риболов и някои рибни продукти, които не се консервират в Япония, но може да бъдат Нова Гвинея, например – и по смисъла на а, споразумението за партньорство, с което разполагаме, тези страни могат действително да консервират продукти. Нямаме гаранции дали съответния продукт няма да се появи по световните пазари, в това число и на европейския пазар. Обръщам се към комисията с а, този въпрос. Взимат ли се конкретни предпазни мерки, свързани с този производствен цикъл? Проблемът, свързан с безопасността, как се разглежда в този смисъл, както и проблема с тази празнина в законодателството, а именно липсата на а, указания за происход по отношение консервите на риба тон. Как можем да разберем откъде е рибата? Какъв е происхода й? Може би съществува проблем, свързан с е, именно безопасността. Получихме информация тази сутрин, че всичко, което се произвежда в Япония, се контролира. Комисар Дали, от друга страна, не даде отговор по същество по отношение а, указанията на рибните продукти. Много съм благодарен на секретарията и координаторите, които ми дадаха възможност да повдигна този въпрос на вашето внимание. Защото проблемът е много важен поради редица причини. Първо, по здравословни причини тази сутрин чухме, че има забрани в рибното стопанство. Също времено знаем, че се извършват незаконни дейности и в крайна сметка незаконният риболов може да бъде източник на подобен проблем имайки предвид, че ние получаваме информация само за мястото, където се обработва рибата, а не происхода на самата риба. И ако, например, консервната фабрика е в Папа Нова Гвинея, тогава вече има конкретни условия, които трябва да бъдат спазени, следствие на което те могат продуктите да се появят и на европейския пазар. Бих искал да получа становището на комисията, какво ем, можем да въпрос. В комисията по петиции беше в ход подобна дискусия, подобни разисквания са все още в ход в тази комисия. Необходимо е да се разгледа каква информация се предоставя на потребители, потребители по отношение безопасността на храната. Eh, Господин Флюе от Генерална дирекция Санко има думата. Благодаря. Uh, е, работя в Генералната дирекция Санко и този въпрос, зададен от е, уважаеми господин е, е, парламентарист, беше именно прехвърлен в моя отдел. Във връзка с происшествието през месец март в централата Фукушима бяха предприяти редица стъпки. Първо, в отговор на вашия въпрос наистина късно се отговаря, но поради редица причини, а именно дейности на комисията, свързани с мерките на комисията, март, април, май по отношение сигурността на храните. Малко по-късно ще обясня защо. Повече от 20 въпроси получихме от парламента, свързани с е, дейността по отношение обработка на фуражи и хранителни е, продукти от Япония. Мерки бяха възприяти своевременно след аварията на 11 март. Комисията предложи вече на 15 март системата за ранно предупреждение по отношение на фуражи и храни да осъществат осъществят конкретните марки за контролиране на продукцията, която идва от Япония. 25 март комисията прила регламент с помощта с по силата на което се налагат конкретни мерки, свързани с забраната и контрола на а, фураж и хранителни продукти с происход Япония. По-нататък през месец април, 11 и 27 май бяха предприяти следващите стъпки. На 16 май 2011 година се след информация, че има изтичане на радиоактивна война в океана. Отново бе алармирана системата за бързо реагиране по отношение следане на йод 131, цези 134 и цези 137 в риба и рибни продукти с происток в или риба хваната в региони 61, 71 и 77 с конкретно внимание насочено към зона 61. Е, всички тези мерки е, са взети в съответствие с ресорните комисии. Мерките са поръчени във връзка с опасността за радиоактивно замърсяване на риба и има допълнителни препоръки, свързани с пелагичните рибни видове и които се ловят в регион, риболовен регион 61. Особено, що се отнася до улова на риба тон. Ефективността на контрола. Можем да кажем, че по отношение на присъствието на радиоактивност в рибата. Извършени са изключително много такива замервания. Няма установено съдържание, с изключение на няколко случая с много ниска радиоактивност, много по-малко от допустимото ниво. В заключение, в отговор на вашия въпрос, отново подчертавам, че той беше предоставен късно заради активността на комисията и мерките, които се предприемат от страна на комисията и мерките за спазване на общественото здраве бяха навремени. Много съжалявам, не мога да преговоря от името на Генерална дирекция Морско дело, Така че е, ще спра до тук. Благодаря. Господин е, Рамбо. Благодаря, госпожо председател. Е, в допълнение ще кажа, че реагирахме много интензивно заедно с колегите от Генерална дирекция Санко, но ще подчертая едно – успоредно всичко съществуващо а, в областта на санитарната защита, се оказва, че имаме инструмент за контрол върху вноса. Всички го познават. А, сертификацията ЕОЮ. И заедно с колегите от Санко и Таксуд в момента, в който бяха изпратени препоръките и измененията им, е, разпространихме циркулярно е, бързото предупреждение, е, както и информацията от системата СИРКА. Там се съдържа информация за всички продукти рибни, не на аквакултурите, а рибни. Това е сертификат ЕОЮ. Там се съдържа съществената информация за преодоляване на проблемите, повдигнати от почитаемия евродепутат значи, а, това е информация за зоната на улова, не за съда, който е извършил улива. улова, а за зоната, където е уловена рибата и за датата на улова. Всички вносни рибни продукти трябва да бъдат придружени от този документ, този сертификат, това удостоверение, което съдържа зоната на улова и датата на улова. Госпожа Даманаки посочи, мисля, пред вашата комисия, че е поела инициативата да припомни на санитарните служби, че такъв инструмент, такъв механизъм съществува и това може да ги улесни в техния контрол и надзор на происхода на рибните продукти. Второ съображение. Искам да подчертая все пак, че споразуменията за економическо партньорство – подписани, не подписани е, са страните от региона, за който вие говорихте, абсолютно не освобождават тези страни от задължението да спазват изискванията, е, които трябва да бъдат спазени за продажба на е, продукти на общностния пазар. Независимо дали става дума за задължения е, за сертифициране или други задължения. Естествено, че е, има някои измерения, свързани е, така с тарифите, с митата, но санитарните е, норми и е, нормите, които е, въвеждат задължение за сертифициране, не отпадат. Е, те продължават да се прилагат независимо от наличието на споразумение за партньорство. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за дадените а, отговори, е, но а, ние а, е, е, трябва да имаме предвид, че проблемът остава. Ако една риба тон бъде уловена и бъде затворена в консерва в Папуа Нова Гвинея, може ли да пристигне на нашия пазар тази консерва? Да, може да пристигне без да знаем къде точно е била уловена самата риба, рибата, която се намира вътре в консервата. Е, и, да, наистина, комисията реагира много адекватно след събитията в Япония. Комисията е, активира цялата си контролна мрежа, така както и трябваше да направи. Даже е, госпожа Даманаки е, преди два месеца ми каза, да, този проблем съществува. Съществува възможност на пазара да пристигне такава консерва без никакво указание на происхода на съдържанието. Защото всъщност происход, указанието за происход се отнася за опаковката, а не за съдържанието. А днес говорим за това, че съдържанието може да бъде замърсено. Ние, европейските потребители, ние е, представителите на тази економическа общност не знаем откъде идва съдържанието. Около това се върти проблемът. В Папуа Нова Гвинея по същия начин една риба тон уловена в Штатите може да бъде затворена в консерва. И и след това да влезе на европейския пазар. И нашата информация е, че консервата идва от Папуа Нова Гвинея, а не от Штатите. А, всъщност, а, вътре, продуктът, който се съдържа вътре в консервата, може да дойде от всякъде. И той може да е предмет на незаконен улов в бреговете край, на, на, във водите край Фукушима. Председателят. Мисля, че сега е добре да дам думата на госпожа Левин. Uh, well... Благодаря. Това е голяма и сложна тема, в която се преплита работата на много генерални дирекции, на различни актове. Uh, Представителя на генерална дирекция Маре каза, че всеки продукт, който влиза, е с обозначена географска зона на улова. Обаче това е съгласно разделението на световните океани, извършено от ФАО. Е, това, което трябва да се посочи за североизточната част на Атлантика, е, съгласно разделението на ФАО, означава 13 милиона квадратни километра от северната част на Норвегия до Бискайския залив и така горе-долу обхваща половината от Атлантическия океан. Не е много точно обособена тази зона от гледна точка на проследяване на незаконни улов, отстояване правата на потребителите са необходими много повече детайли за географската зона в сравнение с разделението, което ни предлага ФАО. Това е, е моето притеснение и мисля, че е, това трябва да го решим при реформата на общата риболовна политика е, и при общата организация на пазарите. Председателят, да, наистина има проблем с етикетирането. Европейската комисия е направила проучване. Чел съм поредица от критики, в смисъл, че това зониране, извършвано от ФАО, не е достатъчно. Не е достатъчно да бъде посочено на етикета зоната според ФАО. И това е един от въпросите, които трябва да решим при новата организация на пазарите и реформата на обща риболовна политика. Да, това е един от въпросите на реформата, които трябва да бъдат решени Особено е, проблема с тези зони е, на ФАО, които никой не използва, на никого не са полезни. Би трябвало да има е, пакет от мерки, е, мерки за етикетиране, без е, дори да споменаваме е, екоетикетирането, нещо, което комисията е, очевадно игнорира. Трябва да се намери е, решение трябва да се подобри обозначаването на информация върху етикетите, трябва да се преразгледа въпросът с зоните на ФАО. И тук комисията е редно да предприеме мерки. Да. Система от мерки за санитарен контрол съществува. А основният проблем е за етикетирането. И тук, когато извършваме реформа, решение трябва да намерим tema a resolver y que ahora tenemos la posibilidad de hacer. Да, като има проблем, решение трябва да се намери. Това може да стане, когато извършваме реформата. Мисля, че е разумно, освен ако комисията не добави нещо ние казваме, че трябва да се направи една оценка, един анализ на отражението върху нашата работа на това зониране на ФАО. Вие казвате, това е безполезно, но то не е безполезно. Благодаря на представителя на Генерална дирекция Санко, на представителя на Генерална дирекция Маре. И сега последната точка. Следващото ни заседание е в Брюксел на 12 и 13 юли. Благодаря ви за участието, благодаря и на преводачите.